Dear colleagues, please. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. And uh, welcome to this session with Добре дошли на това заседание, с което започваме интерпарламентарната конференция за стабилността, економическата координация и управлението в Европейски съюз в рамките на парламентарната седмица. Добре дошли на всички представители на националните парламенти, както и на депутатите от Европейския парламент. За мен е удоволствие да приветствам председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и председателя на парламента на Малта господин Анчело Фаруджа. Добре дошъл и на заместник председателя на Европейската комисия Валтис Домбровски си, Хосе Луис е, Есктривер, председател на мрежата на ОНЕ на независимите фискални институции. Тук имаме и уважавани оратори от националните парламенти, Пао Палеоти от Италянския сенат и Норбет Бракман – от Комисията по бюджета на Германския Бундестаг. Както знаете, ние ще обсъждаме промените, свързани с, фискалния компакт като част от европейската политика, стабилност, координация в, е, в економическия валутен съюз. Знаем, че член 16 от договора предвижда в рамките на 5 години от влизането в сила на договора и възоснова на оценка на опита от изпълнението ми да се предприемат необходимите стъпки в съответствие с договор за функциониране на Европейския съюз с цел включване на включване в а, договора. Радвам се, че имаме възможността да споделим опит за изпълнението на този договор. Целта е да работим за по-тясно координирани економически политики. Не е необходимо да ви напомням организационните правила и за това как можете да зададете въпроси. И сега с удоволствие давам думата на председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Благодаря. уважаеми депутати от националния парламент и на е, националните парламенти, господин Фаруджа, господин Домбровскис, е, уважаеми господин председател на мрежа на независимите фискални институции Хосе Луис Стрива, Уважаеми сенаторе Пауло Палеоти, член на Комисията по бюджет на Италианския сенат, господин Бракман, член на Комисията по бюджет на Германския Бундестаг. Скъпи Роберто, най-напред искам да благодаря на Малтинското председателство за сътрудничеството, за организирана тази конференция. Искам да пожелая на Малта успех през следващите месеци като председател на Европейския съвет. Можете да разчитате на парламента за постигане успех на вашето председателство. Днес обсъждаме информации и най-добри практики за изпълнението на фискалния договор. Това е полезно начинание за укрепване на сътрудничество между националните парламенти, Европейския парламент за економическото управление и повишаване на демократичната отговорност. Сега ми позволете да говоря народния си език. Тези дни са посветени на анализ на нашия капацитет за управление на европейската економика и сближаването е, на Европа е, с гражданите и предприятията. Не става дума за теоретизиране, от това зависи растежа и създаването на работни места в Европа. Ето това е, което очакват е, нашите граждани от нас. Кризата, за съжаление, все още не е преодоляна и растежът остава все още слаб. Нивото на инвестициите все още не е достатъчно. Безработицата е два пъти по-висока в сравнение с тази в САЩ. И безработицата трябва да бъде в центъра на нашето внимание, особено в тези региони, където половината от младежите не могат да си намерят работа. Независимо от положителните данни за износа, реалната економика и предприятията, особено малките и средни предприятия, все още се натъкват на пречки пред достъпа до кредит, на, както и пазарите и адекватни услуги с оглед на тези предизвикателства имаме нужда от адекватни инструменти. Ние не можем да стоим с кръстени ръце, като си има предвид риска от собствен, за собственото ни съществуване. Вярно, много е направено, но остава още много, много работа. Валутният съюз трябва да се доизгради в съответствие с доклада на петимата председатели. Трябва да доизградим Банковия съюз, единия пазар, цифровия пазар и енергийния пазар. Това са само някои примери. Необходимо е да се засили за координацията на економическите политики, да се намали разликата между страните и да се, намалят, да се намали неравенството. Нашата економическа система трябва да бъде по конкурентоспособна с тази цел. Смятам, че е необходимо да се, положи, да се, да се положат усилия за ориентиране към продуктивни инвестиции. В този контекст националните парламенти трябва да играят важна роля. Тяхната подкрепа за необходимите структурни реформи в интерес на растежа е от особено значение – Вашата роля е от особено значение. Реформата на пазара на труда, на услугите, на капиталовите пазари, публичната публичния сектор, реалната економика, малките и средни предприятия, европейския семестър, както беше обсъдено вчера, е чудесен инструмент за диалог между европейските институции и националните парламенти при определенето на необходимите економически политики за ново начало на нашите економики препоръките на самия семестър ще бъдат по-ефективни, ако бъдат демократично обсъдени. От тази гледна точка днес обсъждаме фискалния договор, който е кардинален елемент на економическото ни управление. Знаем много добре, че един сложен договор изисква взаимодействие между политиките, има нужда от автоматични механизми за корекция. И именно този комплекс предполага, национал, предполага трудна, трудни усилия. Все още много страни се натъкват на трудности. Ето защо според мен е много важно Европейския парламент, националните парламенти – да обсъдят и да сравнят а, своя опит в изпълнението на тези правила. Кое е, дава резултати и какви трудности са били срещнати? Какво е, е въздействието върху публичните финанси? Какъв е стимулът за реформите? И най-вече да се види дали имаме нужда от корекции, за да подкрепим а, растежа, заетостта и реалната економика както и добри публични финанси. Нека да бъда откровена. Аз не смятам, че има противодействие между гъвкавостта е, и бюджетните економии. Аз мисля, че ние трябва да ограничим обществените разходи, защото не могат да се харчат пари, за да бъдат удовлетворени гражданите преди избори но изчистването на публичните сметки няма да а, реши проблемите на економиката, ако не се предприемат решителни мерки за подкрепът на а, економиката, индустрията, занаятите, свободните професии. В противен случай има опасност а, да се движим в, в, в еднопосочен път. Ние трябва да помогнем на предприятията и индустрията, но заедно с това а, и да не разхищаваме обществени средства. Имаме нужда от корекции, за да подкрепяме растежа, заетостта и за това смятам, че е много полезно това, което каза господин Домбровски миналата седмица за публикуването на доклад за транспонирането на правилата на фискалния договор в националните законодателства. Според мен това е много важно начинание. Ние постигнахме много. А, и ние а, стигнах, успяхме да прекосим до някъде реката, но не сме още на другия бряг. А, когато си по средата има опасност да се удавим, ето защо а, трябва да положим усилия а, економическата ни политика да не се провали. Трябва да осигурим стимули за растежа и да имаме солидни публични финанси, като се зачитат а, и демокрацията и интересите на гражданите. Ето защо е много важно участието на националните парламенти и на Европейския парламент всеки от нас има различни правомощия, но тази седмица имаме възможност да разговаряме по теми, които не се отнасят до високите финанси. Те не, не говорим за елитарни теми. Става дума за ежедневието на всички наши граждани, особено у нези, които живеят в, при економически затруднения. Нашия дълг – е да обърнем внимание на най-слабите и да не допуснем те да бъдат изоставени, когато вярвам, тъй след като вярваме в социалната пазарна економика, гледаме на пазара като на инструмент за социална политика. Пазарът не е крайната цел, той е инструмент за социална политика. Тоест да се обърнем към интересите на нашите граждани. Сега ще дам думата на Анджело Фаруджа, председател на Камерата на представителите на Малта. Заповядайте, господин Гуалтиери. Вие сте чудесен председател на заседанието, чудесен председател на Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря ви за всички усилия, насочени към економиката, така че тя да бъде, така че тя да облагодетелства нашите граждани. Благодаря, господин председател. Какво става? Не идва превод или... The activities of the Maltese presidency of the council. And I sincerely wish... Благодаря на всички вас за това, че приехте да участвате в това, което, надявам се, ще се окаже една конструктивна, открита и е, ползотворна междупарламентарна конференция. От самото начало да кажа ясно, позволете ми да кажа хубави думи за изключителното, изключително доброто сътрудничество между е, Европейския парламент и е, Камерата на представителите на е, Малтийския парламент. Ако ми отделите минутка, господин председател, ще ви кажа колко важно е това, за да постигнем добри резултати, както политически отношение, така и на административно равнище. И факта, че постигнахме, организирахме това заседание. Вчера водих е, дискусии в рамките на Европейската конференция за семестъра. Тези разговори бяха много полезни и се надявам, че ще продължим е, ще стъпим върху това, което е, обсъждахме вчера и, някакси това ще отправим тази точка и за днешната конференция. Това е една възможност да се съберем като депутати от е, националните ни парламенти, пък и е, от е, Европейския парламент и да обсъдим бюджетната политика и други бюджетните политики и други въпроси, които са обхванати от договора за стабилност, координация и управление в економически и паричен съюз. Дами и господа, днес сме се събрали тук, в момент, когато, честно казано, Европейския съюз е изправен пред най-тежката си криза от зачеването си, така да се каже, от създаването си. Редицата проблеми, предизвикателства, които са многобройни, аз ще маркирам само няколко, са безпредседентни. Брексит, беженците, миграцията, кризата с беженците и миграцията, вълна от екстремизъм и тероризъм, нарастващ евроскептицизъм и, както каза председателя Таяни, економическите и финансови трудности, които някои държави членки изпитват в Европейския съюз, са факт. Имаме мерки за финансова дисциплина и те всъщност засягат най-уязвимите. Знаете, че бедността расте и за съжаление, както вече казах, списъка далеч не е, е от проблеми, е, далеч не спира до тук. Но най-лошо от всичко, най-лошия проблем е, това, че Европейски съюз се опитва да се справя с тези предизвикателства по начин, който не е достатъчно ефективен в очите на гражданите, което ни е, смущава. Недостатъчно решителни стъпки, недостатъчно ефективни са мерките, за да може да се засили доверието на гражданите в европейските институции. От тук и отражението върху ежедневието на хората, които ние представляваме тук. Освен това, ще кажа, че държавите членки на Европейския съюз самите те е, не не преодоляват, и подчертавам това, не преодоляват трудностите си в името на това да решават общо проблемите, проблеми, които засягат целия Европейски съюз за да вървят напред, за да могат да вървят напред е, колкото е възможно по-бързо и ефективно, за да дават е, конкретни резултати, съвместно да го правят, е, които са от полза за всички от нас в нашето семейство на Европейския съюз. И в центъра на този сложен сценарий Приоритетите на Малтийското председателство на съвета според мен са много актуални и много на място, за да можем да постигнем положителни резултати в различни области, в които Европейски съюз се мъчи да напредне. И споменах ги вече. Миграция, единния пазар, сигурността, социалната интеграция – добросъседската политика на, на е, Европа и е, морското и отрасъл. Е, именно чрез сътрудничество можем да стимулираме дискусия и да дадем тласък на всичко това. Парламентарното измерение, измерение ще засили единството което е, е изключително важно и много нужно в този момент. И диалога, както на европейско, така и на централно и регионално равнище. Да не забравяме, че като парламентаристи ние трябва да даваме пример. Трябва ни политическа воля на, всич, на всяко равнище, на всички равнища да намерим компромис за необходимите решения, с които ще се решат проблемите в, по най-обхватен, най-цялостен начин. Дами и господа, чрез ефекта на доминото, на които бяхме свидетели през 2008, когато започна финансовата и економическата криза, и тя все още е с нас, нашите економически и финансови мъки не са свършили още. И трябва да си го, да го признаем. Само чрез ефективно сътрудничество, взаимодействие можем да ги решаваме, да ги преодолеем и заедно да направим нещо, за да излезем по-силни от кризата. Трябва да дадем, да покажем конкретни резултати, ако искаме гражданите не вярват да вярват на това, което нареках политическия естаблишмент, политическата класа. И да ги убедим, че Европейския съюз е един проект, от който всички ние имаме полза. Трябва да покажем повече солидарност. Трябва да е, използваме едно понятие, което се използва в е, областта на миграцията обикновено, но може да се използва и в е, економическата и финансова сфера. А именно солидарност към държава членка, която преживява трудности, и солидарност по отношение на всяко човешко същество, което живее под линията на бедността или рискува да изпадне в бедност. И според статистиката, Евростат имам предвид, броя на лицата, които е, са застрашени от бедност или социална изолация, социална маргинализация през, е, е, в Европа на 28-те е 24% 2015. Беше така. Нека да си припомним, че ние сме пряко избрани. Ние е, представляваме хората и техните интереси. Ние е, сме техния глас е, и ние служим на, с нашата политическа ангажираност на техните интереси. Ето защо сме днес тук. И въпросите, които а, са включени на дневния ни ред, отразяват точно тази цел. Например, Европейския стълб за на социални права втората точка от дневния ред е също много важна. В резултат на неудаващата економическа и финансова криза, която е, се отрази пагубно върху много държави членки. Безработицата, обсъщихме го заедно, безработицата след младите, е, взема неимоверни размери и е, несигурните работни места също се увеличават. Това прави много уязвими е, огромни маси хора в целия Европейски съюз. Ето защо трябва да се набляга повече на социалното измерение, което, както казах, е, е едно от приоритетите на нашето председателство. Политиците, а ние всички сме такива, не трябва да повтарят грешките, направени след економически и финансови кризи от миналото. Както знаете, е, някои взети тогава решения, без е, да се помисли достатъчно за техния пагубен ефект, който е, те биха имали върху най-уязвимите и сега женем плодовете на тази политика. Не можем да си позволим да повторим тази грешка. По една различна, но не по-маловажна тема, важна и за тези, които, най-вече за тези, които представляваме, това е последната точка от дневния ни ред – която ще имате възможност да обсъждате на утрешното заседание. Трябва да намерим баланс между мерките за финансова дисциплина, економи и структурни реформи. Това е една, разбира едно правителство трябва да се съобразява с правилата за публични разходи в Европейския съюз, но също така да предоставя, да помисли как да предостави достатъчно социална закрила е, в смисъл на образование, здравеопазване и най-важното в момента създаване на работни места за най-слабите слоеве от обществото, включително, както казах, младежите, които наистина вече са едно загубено поколение днес. Е, искам да приключа, скъпи колеги, но желая на всички вас една много ползотворна дискусия. Ние трябва сами да се насърчаваме и стимулираме да продължим да полагаме усилия, за да напредваме въпреки е, трудностите. Нека да сме е, смели, нека да е, нам, така, черпим вдъхновение, за да може бъдещето да излежа по-светло и за да може кризата да остане зад гърба ни. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Сега давам думата на заместник председателя на Европейската комисия господин Домбровскис. Uh, uh, uh, Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати. Благодаря ви, че ми давате възможност да взема отношение по фискалния пакт, както и по политиките свързани с фискалните въпроси. Е, как се стигна до а, е, този пакт, до този договор? Това не е, е изолирана инициатива, а това е част е, от един по-широко обхватен отговор и по-широко обхватна реакция на случилото се в Европейския съюз. През 2008 година кризата бушуваше и ам, нанесе редица щети в държавите членки. За това беше решено на европейско ниво да бъдат прияти инструменти, които да доведат до разрешаване на проблемите и да подсилят фискалната политика. като предоставянето на средства трябва да е свързано с много строга последователна фискална дисциплина. Достъпът до механизма за стабилност беше обвързан с редица условия, свързани с разпоред от законодателството за привеждане в съответствие. Балансирани са бюджетните правила, заложени в пакта, като се предвижда коригиращ механизъм, който да се задейства автоматично и да се упражнява надзор от местните а, органи. Освен това, трябва да се изпълняват условията по пакта за стабилност и растеж. Нека да кажа, че междуправителствения подход не беше предпочитан за нас. Всички възможности от предоставени от договорите бяха обвързани с много малки маржове. Необходимо беше да се работи в една институционална рамка, да има координиране на фискалните политики, като а, те бъдат съобразени с графика на, на економическия семестър, който беше обсъждан вчера. А, пакта съдържа определени правила как да се действа и най-вече в еврозоната, като тези правила са заложени в така наречените два законодателни акта. Комисията извършва оценка на изготвените национални планове и дава своето становище преди бюджетите да бъдат одобрени. Трябва да има диалог между комисията и държавите членки по фискалните въпроси, както и да се поддържа връзка между Европейския парламент и националните парламенти. Ам, парламентът може да прикани Европейската комисия да вземе отношение по проекто ам, бюджетните планове. Целта е, е да има фискални политики, които да са отговорни и строги. Националните парламенти играят много важна роля в тази връзка. Бюджетите национални органи ам, разполагат с редица правомощия, свързани с ам, спазването на пакта за растеж и стабилност. Определят си национални приоритети. На следващо място предвижда, предвиждат се фискални независими съвети. Има такива институции, които са действали в държавите членки преди кризата. като вече е прието европейско законодателство, което да регламентира дейността на тези тип съвети. Независимите фискални съвети играят, играят много важна роля, що се отнася до изготвянето на бюджета в държавите членки. Тези съвети съблюдават спазването на правилата, свързани с фискалната дисциплина. Фискалния а, пакт предоставя на тези съвети специфични правомощия. И като тези съвети разполагат със съответен механизъм за коригиране и възможности за реакция, ако това е необходимо. За да се гарантира независимостта на съветите, има определени изисквания, които са поставени от комисията. Фискалния пакт включва в себе си принципа или спазвай, или обяснявай. Взимат се предвид и препоръки на независими институции, свързани с балансираното изготвяне на бюджета. Препоръките, които се дават, не могат да се приемат само като информация, те трябва да бъдат взети предвид. Съветите са изцяло независими и тяхното становище трябва да се отрази. Наскоро беше създаден и Европейският фискален съвет. Той съблюдава изпълнението на правилата и това, което се случва в еврозоната. Нека да кажа какво следва от тук нататък. Комисията е приканена да даде своето становище по а, въпросите, които са засегнати от 22 страни по пакта. Държавите членки са приканени да а, предоставят обективна оценка на състоянието на национално ниво. Докладът, който ще бъде изготвен, ще отрази актуалната оценка на националните разпоредби ще се обсъди и в допълнение как да се подсили фискалната рамка на европейско ниво. Фискалния а, пакт трябва да залегне в националното и в европейското законодателство и трябва да се извърши много задълбочена оценка и да се проведе задълбочен дебат. Благодаря ви. Благодаря, заместник председателя Домбровски. Е, зна, разбрахме от вас колко важен е, е ролята на тристранните преговори. Сега думата има Гозе Луис Ескриватия, председател на Европейската мрежа на независимите фискални институции. Господин председател, членове на Европейските и национални парламенти, благодаря много за поканата. Е, благодарности отправяме на Република Малта и нейното правителство. Това ми дава възможност на мен, като председател на тази институция, да участвам в Междупарламентарната конференция по фискалния договор, като част от националната политика в това отношение. Всъщност, между нашата институция в много случаи е пресъздаване фискалния договор и въпреки това, че отскоро съществува, ние вече трупаме опит е, да действаме в рамката, която заложи фискалния договор. От натрупания до тук опит, е, нека да е, подчертая две конкретни черти на фискалния пакт, е, който ние в мрежата ценим особено. Първо, по-голямото, по-доброто, повече внимание, което се обръща на превентивната роля на фискалния надзор и неговото проследяване от националните съответни служби с, с цел прилагане на комплект от общи принципи. И второ, възможността да се адаптат, да се пригодят европейските правила към националната специфика. Страните могат да моделират финансовите финансовия договор, така че той да отговори на техните економически и институционални особености, като се придържат към общите чети на Европейския съюз и неговите норми и правила. Както знаете, е, този договор обединява редица елементи, но аз днес ще наблегна най-много на институционалния контекст, където бюджетните решения, се вземат е, решения за бюджета. Много често фискалните дискусии се ограничават до цифро, е, чисто прехвърляне на цифри, понякога просто се говори за десетични точки, отклоняване от поставени цели или тълкуване на решения, направени от Екофин за отделна държава члена А А всъщност е, смятаме, че трябва да е, политиката ни да е по-скоро е, средносрочно ориентирана и да се прехвърли ударението към националните рамка на фискални ангажименти един модел, който опира върху правилата на Европейския съюз за наблюдение и спазване на тези правила, се оказа недостатъчен за предотвратяване на фискални кризи или пък за развиване на здрав и публични финанси. Силни национални институции, от друга страна, са предпоставка за ефективна данъчна политика. Първо, защото националните институции и парламенти е, могат по този начин да играят съответната роля в бюджетната процедура. Правилата и, наблю... и е, надзора от страна на Европейския съюз все по-малко нужни ще бъдат и е, данъчни решения вече няма да се налагат от центъра. И второ, защото е, тази е, по тази по-силна ангажираност от страна на националните институции в бюджетната процедура е, по този начин фискалната политика може да разшири своето приложено поле и своите цели. Важно е за ефективността и качеството на публичните финанси да бъдат включени в програмата, е, също така от гледна точка и на е, проблемите, които ни, пред които ни поставя демографското фактори, устаряване, застаряването на населението, бавно и ръст на производителността, първични е, държавни разходи всъщност възлизат на близо 45% от БВП на Европейския съюз, следствие на което е, е, приходите от е, печалбата, ползата от тези разходи е, може да има много силно положително отношение върху економическата дейност и е, благосъстояние. Ето защо това трябва да се комбинира с ефективно ориентирана ни държавни разходи. По този начин фискалната и бюджетна политика трябва да могат да е, развият своите функции е, за разпред... на разпред... преразпределяне на... на приходите и да упражняват бизнес цикъла по един е, нецикличен начин. На този фон, от гледна точка на нашата мрежа, фискалният договор има една положителна стъпка. Той е, прави вече разлика между е, модела на управление за фискална политика, чрез, е, е, като е, решително дава тласък на националното чувство за собственост, е, на, фина, на фис, данъчната дисциплина, включително възлагане на е, задачи на националните органи в това отношение и проследяване транспонирането на е, превентивните ръка на е, общата политика. Сега вече имаме е, такива институции в много държави, които са членове на тази мрежа. В много страни такива нови, чисто нови институции бяха създадени от нищо, така да се каже. Ние все още сме в процес на учене. Ние се ангажираме в решаването и на практически проблеми, за да наистина да бъдем наистина ефективна институция като гарантираме достъп до информация, добираме се до човешки и финансов ресурс, който съответства на нашите задачи, ние всъщност осигуряваме финансова независимост, но институциите и правилата са само част от историята. Здравото финансово управление изисква и цялостна финансова рамка на национално равнище, което да включва бюджетна информация, добри бюджетни процедури и практики и един средносрочен подход, е, който стъпва върху е, различни правила и достатъчни е, договорки между различните нива на публичната администрация. В трябва да се обръща повече внимание на а, изпълнението и прилагането на политиките на национално равнище и по-конкретно мрежата подчертава значимостта и актуалното значение на средосрочните бюджетни рамки. Фискалният договор е следователно една стъпка във вярната посока към по-здрави фискални данъчни институции, е, данъчни администрации и национално чувство за собственост добре функциониращи такива органи в държавите могат да бъдат много полезни чрез приноса, който правят към данъчна устойчивост. Допълнителни усилия трябва да се полагат, за да поддържаме огънят ние е, насър... приканваме комисията да следи отблизо транспонирането на фискалния договор като цяло, включително е, прилагането и в националните законодателни органи е, и, при, и прилагане на принципите на нашата мрежа това, това проследяване е, трябва да е, да е не само да юре, но и де факто, в, е, да се усеща в ежедневния живот на хората. Тези органи би трябвало да се организират е, и да имат капацитета да упражняват своята независимост, да изпълняват функции, които фискалния договор и националните законодателства могат е, са им е, е, възложили. Държавите членки от своя страна трябва да помагат за гладкото им функциониране. Сега да кажа няколко думи за данъчните е, правила е, на европейско равнище. Е, практическото ние мониторинг на тези правила, които се съдържат в фискалния договор, често се оказва доста сложна задача. Вярно е, че всяка страна получава някакво така марш за маневриране, за да приеме превентивни правила, така наречения корективен механизъм, който да отразява нейната национална специфика. Това е добър подход, но основата на фискалния договор, в основата си фискалния договор продължава да е твърде сложен. И вместо просто да се упростяват е, европейските правила, те продължават да е, се основават на сложни аналитични инструменти, процедури и е, тълкувания. Е, Понятия като е, МТО, рискове за устойчивост, е, разминаване в резултатите и така нататък са трудно разбираеми за, общата, за обществеността, дори и за експертите. Разбира се, нашата организация са, нашите звена са добре е, изградени, така че е, е, биха могли да проследяват изпълнението на тези правила, но смятаме, че въпреки това смятаме, че мрежата, според мрежата ни, е необходимо допълнително упростяване без съмнено са предприяти сериозни стъпки в, в тази посока, но а, все още има много а, възможности за подобряване. В това отношение мрежата да приветства факта, че една от задачите включена в нейните правомощия от новия фискален съвет на европейско равнище, Европейския фискален борт е, е, трябва да прави оценка и да излиза с предложение за функционирането на европейските е, фискална рамка. Опита на нашите институции всъщност почива върху именно проследяването, изпълнението на тези правила ние сме готови да допринасяме и да, да помагаме за е, независимата оценка на Европейския фискален борд. В заключение ще наблегна на това, че ние сме готови в мрежата да продължим сътрудничество с институции на Европейския съюз и националните парламенти. Изслушвания пред националните парламенти, наистина попадат в нашите правомощия и нашата практика. Това е така, защото в повечето случаи ние се отчитаме пред парламентите, се предвижда такова отчитане пред парламента, но което е по-важно, защото отчетността и отговорността е в основите на нашата стратегия, за да бъдем ефективна и полезна, ефективни и полезни институции в обществото, за обществото като цяло. Благодаря. Сега давам думата на Пауло Гореери Палеоти, член на бюджетната комисия в Италианския сенат. Президент. Благодаря, господин председател. В краткото изявление ще се спра на три основни теми. Първо, кога и как Италия въведе фискалния договор. Второ, нашия конкретен опит в изпълнението на фискалния договор и по-конкретно пакта за стабилност и растеж. И накрая предложение за ревизия и изпълнение на съдържанието на фискалния договор в светлината на нашия опит. Италия прие нови бюджетни правила в съответствие с фискалния договор през април 2012 година. Още преди това тя ратифицира фискалния договор. Според това ново правило структурният бюджет трябва да се балансира или да бъде в излишък, след като се коригира за някои временни мерки. Ако структурният дълг превиши е, лимитите на Европейския съюз, годишният бюджет трябва да намали, трябва да намали дефицит има е независим фискален орган, създаден е, за да се контролират бюджетните правила и да се следват процедурите, предвидени в фискалния договор. В... Има две изключения от, процед... от правилата за дефицит и дълг. Първо, при сериозна рецесия в еврозоната или Европейския съюз и второ при извънредни обстоятелства, които са е, извън възможностите на правителство и влияят върху публичните финанси. В това число финансови кризи, природни бедствия създадени са стрикни процедури, за да може италианското правителство да се позове на тези правила. Правителство трябва да се обърне към Европейската комисия, да отправи искане към двете камери на парламента, като е необходимо съгласието на абсолютно мнозинство на двете камери. Сега изпълнен, нашият опит при изпълнението на фискалния договор от 2012 година Италия започна радикална трансформация на две нива. Първо, започнахме е, реформа в пенсионната система. Според Европейската комисия това е дългосрочен план на устойчивата реформа в целевропейския Европейския съюз. Предприехме корекция на публичните финанси. Е, дефицитът започна да спадат. Очакваме тази година. През 2016 година беше 2%, е, през 2015 година беше 2,6%, следващата година Предвиждаме рязък спад в бюджетния дефицит в края на тригодишния период. Ще трябва да постигнем средносрочна цел за балансиран структурен бюджет. Тази плодотворна комбинация от реформи, е отговорни фискални политики – е, вече дава резултати. Последните цифри за повишаването на растежа и заетостта говорят за това. Италия, както много други европейски страни, понякога отлагаше крайната цел за балансиран бюджет – е, нека да не забравяме, че през този период е, само в е, Германия фискалният договор е напълно изпълнен. Прилага в, в много страни се прилага клаузата за гъвкавост за допълнителни публични инвестиции от една страна. Второ, за посрещане на непредвидени нужди, свързани с миграцията и неодавнашното земетресение. Според нас гъвкавостта е стимул за повече инвестиции и реформи. Ето защо е подвеждащо да гледаме на гъвкавостта като на бягство от фискалната дисциплина. Само няколко кратки коментара в светлината на нашия опит и разбира се в светлината на опита на други страни. в, от гледна точка на това как да подхождаме към фискалния договор в общностната рамка, няма съмнение, че въвеждането на фискални правила му създаде по-благоприятна среда. Трябва веднага да добавим обаче, че преди да се обсъжда интеграция, има нужда от някои значителни реформи, както и ревизия, просто защото имаме известен опит. Сега няколко предложения. Най-напред методология, изчисление за определяне на резултатите от националната економика. Това е много важно за изпълнението на политиката. Този тип изчисления са предмет на няколко спорни допускания структурният баланс и дисбаланс е променлива, която трудно се подава на оценка и може да доведе до политически грешки, може да доведе до фискална консолидация, тогава когато имаме нужда от нещо други. Тази рецепта може да се окаже е, непродуктивна в някои области. Второ, много е важно да се посочи факта, че има много теоретични методологии, които могат да се използват, за да се изчисли структурния дисбаланс. Едно евентуално решение е идея е понятието структурен дисбаланс да се замени с правила за разходи. Тази, това правило е по-прозрачно, по-разбираемо и предполага е, инструмента, който е в, е, в контрола на правителствата, като за разлика от структурния дисбаланс. Второ, времевия хоризонт е, на фискалното правило, изчисляването на потенциалния растеж трябва да се основава на по-дългосрочен хоризонт, а не на две години, както в момента постъпва комисията в своите прогнози. По-добре да се използва 4 годишен период, за да има време да се осъществи инвестиционния план. Трета идея. Ограниченията, свързани с фискалния договор и пакта за стабилност и растеж – са твърде стриктни за е, ефективна фискална стабилизация и за да осигурят адекватно фискално положение в еврозоната. По-конкретно днес и вчера ние повтаряме, че имаме нужда от, е, фиска, от положителна фискална ситуация имаме нужда от, от необходимите условия. Ето защо е хубаво да се види дали не можем да променим тази, тази рестриктивност и да има възможност за самостоятелни политики, като разбира се, се зачитат ограниченията. По този начин ще се засили ефективността на политиката, без да се застрашават без да се заздражава пакта стабилност и растеж и най-сетне трябва да се разшири гъвкавостта на правилата, като се разширят инвестиционните програми, се изключат те от изчисленията на дефицита. Всички сме съгласни с необходимостта от фискална отговорност, но тя трябва да се увеличи в целия бизнес цикъл, като се осигури заедно с това гъвкаво, за да могат да се водят структурни реформи, да се насърчава економическия растеж най-сетне националната съпричастност при тези правила е много слаба. Националните парламенти и правителства трябва да участват в по-голяма степен и по-добре. В заключение, нямам време да навлизам в повече технически подробности – за да приемат гражданите европейската политика в сегашната ситуация, имаме нужда от политика насочена към повишаване на растежа и работните места. Бъдещото включване – на фискалния договор в европейското законодателство трябва да върви ръка за ръка с засилена координация на економическата политика, по-голяма степен на сближаване и ангажираност към економически устойчиви структурни реформи. Възстановяването на, устойчиви, на устойчивите темпове на създаване на растеж и заетост е най-сигурният път към устойчивост на дълга. Ето по този начин можем да покажем на гражданите, че Европа е част от решението, а не само част от проблемите. Thank you very much. Благодаря. Норбер Бракман е, има думата. Той е член на Комисията по бюджета на Бундестага. Уважаеми господин председател Галтиери, уважаеми дами и господа, както и господин Пелиоти вече каза, Германия се намира в една особена ситуация, защото от три години сме постигнали бюджетен баланс без никакви дългове и през 2017 се предвижда същата процедура. Явно е възможно, но все още не е постигнато навсякъде. Ще се огранича да направя някои коментари, свързани с бъдещето. Силата на Европейския съюз се крие в неговото разнообразие, в разнообразието в държавите членки. Има най-различни политически системи, различен опит, различни економики, които а, се опитваме да обединим и да се облагодетелстваме от тях. Все повече сме изправени пред предизвикателства, да търсим компромиси, да а, търсим общи цели, да се обединяваме. Общите цели имат е, и правно обвързващ характер. В фискалния е, пакт са отразени решения, свързани с дълбочаването на економическия паричен съюз. В Европа има задълбочаване на институционалното сътрудничество и това води до стабилност, но не можем да стигнем само до там. Е, всички са наясно, че за да постигнем целите си, трябва да предприемем допълнителни стъпки. ИПС трябва да е стабилен, трябва да има държавни бюджети, които да са стабилни и да се гарантира сигурността, благоденствието на гражданите ни. А, поставената ни цел няма как да постигнем, ако не направим първата и важна крачка, а първо да предприемем мерки и да е, се придържаме към правила, свързани с е, структурните реформи и Европейската комисия, както и съвета да упражняват надзор. Много важно е да има доверие. Еврото, нашата валута, има такава стойност, с каквато се ползва и доверието. Не говорим тук само за финансовите пазари, говорим за доверието и сред потребителите и доверието между самите правителства. Ам, само някакво съмнение, че правилата в Европа не се спазват, подкопава основите на а, ИПС. И още по-лошо. Ам, Поставя се благодействието под въпрос и всеки си мисли, че като последица отново ще се разрази кризата. Бюджетните а, правила не трябва да бъдат тълкувани само от политическа гледна точка. Фискалните политики а, не трябва да създават съмнения а, под каквато и да е форма. Затова призовавам държавите членки, най-вече Европейската комисия, да спазва и буква, буквата и духа на закона свързан с фискалния пакт. Трябва правилата да бъдат тълкувани не само по политически начин. А, така ам, няма да проявим дълновидност и економическия паричен съюз може да се разпадне което ще доведе до разпадане или разединяване на Европейския съюз, защото гражданите ще, ще се съмняват в нашата способност да координираме политиките си. В Европа се следват правила, които са ам, одобрени от самите нас. Трябва да се надскочи националния егоизъм, както и да се противодейства на анти... Ам, да се противодейства на скептично настроените парти. В началото трябва да се направи ясен анализ на проблемите и след това да се изготви доклад Европейската комисия за изпълнението на фискалния пакт. Фискалния е, пакт трябва да е, обхваща и да е свързан с дискусията на е, с участие на държавите членки, където да се споделят прак... най-добрите практики. Докладът а, трябва да е всеобхватен. Той не трябва да включва обаче ам, раз, разхлабване на фискалната политика, нито пък задълбочаване на ИПС. Комисията, Европейската комисия е пазителка на договорите, а не е само една политическа ем, институция. Европейската комисия трябва да е като съдя на футболен матч, трябва да съблюдава спазването на правилата, а не сега както а не сега да се опитва а, да премества м, вратата на там, на където се насочва самата топка. Стабилните финанси са много важни, както и конкурентоспособността. За това трябва да а, се създадат правила за тяхното а, дългосрочно запазване. М необходимо е правилата, свързани с фискалния пакт, да се спазват а, и трябва да се извършва независим контрол върху спазването на фискалния пакт от страна на МВФ или на механизма, Европейския механизъм за стабилност. Апелирам към държавите членки и към Европейската комисия да не да не губят време. Еврозоната продължава да се влияе от колебанията на пазара. А, и трябва да се създаде обаче стабилност, чрез която да се противодейства на една, бърз, на една бъдеща криза. Необходимо е да се създаде една по-стабилна среда, не на последно място и с помощта на лихвените нива. Е, страните от еврозоната от 2008 се борят с ниските ликви, лихви от тогава и 1 милиард от, под формата на лихви са изгубени. Страните от еврозоната дългосрочно няма да могат да действат по този начин няма в момента една стабилна линия, която да води до справяне с настоящата ситуация. В момента се действа ам, като по време на пожар. Само се гаси а, пожара, без да се помисли за отстраняване на причината. Ако се продължава така, то доверието в европейските институции се излага на риск. И по този начин се, си режем клона, на който седим. Благодаря ви. Имахме различни гледни точки, които чухме. Това е една много добра отправна точка за провеждането на нашата дискусия не е забранено да се обсъжда дали могат да бъдат подобрени правилата. И това можем да го правим от гледна точка на опита, който сме натрупали. Първия говори, е, Първият оратор е, е председател на бюджетната и финансова комисия в Сената в Латвия. Той е представител на Зелените. По две минути на оратор. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на латвийски. За фискалния пакт и съответните препоръки в Латвия трябва да кажа, че регламента за фискалния пакт в моята страна е, бе е, транспониран чрез два законодателни акта. Първо ратификация на фискалния пакт е, което се случи през юни 12 и след това е, приехме специален закон за фискалната дисциплина, е, който влезе в сила в началото на 14 Фискалната дисциплина предвижда принципите, залага принципите на фискална политика, планиране и изпълнение, съответните инструменти, фискална дисциплина, мониторинг и е, разписва различ, различните условия, които трябва да се е, спазват при планиране на е, годишните и средосрочни е, бюджети и процеса на е, годишно планиране предвид е, на... Е, ние се получихме от уроците, е, си учихме урока от финансовата криза. Фискалната дисциплина в първоначалния вариант, е, който бе е, гласуван в парламента, дойде преди 2012, когато ратифицирахме фискалния е, пакт. Е, при е, одобрение на този закон трябваше да бъдат направени е, изменения, е, съответните изменения, както спомена и Валдис Домбровски с е, господин комисаря. Според закона за фискалната дисциплина в Латвия, проследяване спазването на тази дисциплина се осъществява от един независим комитет, одобрен от парламента, независима комисия, одобрена от парламента, и а, миналата година промихме състава на комисията. Работата на комисията продължава а, с, с конкретното а, прилагане на съответните норми в латинското законодателство. Например, наложи се да адаптираме въпроса за е, прилагането на закона за финансова дисциплина, за да е, отговаря той на процедурата за подготвяне на бюджета, според е, становището на фискалния съвет, данъчния съвет. Ние сме заложили по-силни, по-строги изисквания относно бюджетна дисциплина. Водихме дискусии, водим дискусии с Европейската комисия, дали това няма да създаде допълнителни проблеми в случая на непредвидени обстоятелства, когато могат да се търсят други решения, като се увеличи дефицита извън изискванията, отвъд изискванията на фискалния договор подписахме меморандум на разбирателство и е, в последствие е, е, констатирахме, че сме изпълнили всички изисквания и се надявам срещу Латвия да няма мерки. Кристо Зайкурус от Гръцкия парламент, НП. Благодаря господин председател. Европа преживява труден период. Е, много едностранни кризи в различни области. Е, в економическата сфера Европа трябва да решава тези, да преодолява тези трудности, като насърчава е, данъчен контрол, да се справя с проблемите на безработицата и въвежда една жизнеспособна политика за контрол върху данъчното облагане. Това са мерки е, които са важни, но, необходими, но не са единствените, които ще ни дадат възможност да е, се от да излезем от кризата. Какво трябва да се направи? Първо, трябва да създадем и да прилагаме една отговорна фискална политика и да подобрим е, самите е, правила, предвид, е, отчитайки економическия цикъл. Не трябва да забравяме, че според фискалния пакт не трябва да пренебрегваме структурното управление, т.е. адаптирането към цикличните кризи, което да отчита възможни економически проблеми в някои страни. По този критерий Гърция има най-високия структурен излишък в Европа от 2013 и това трябва да се вземе предвид. Също времено се налага да прилагаме една политика, един микс от финансови политики, като намаля, намалим данчето облагане на домакинствата и бизнесите и оценяваме ефективността на разходите. Втората е, посока е да се насърчават структурни промени и политика на засилване на социалното сближаване с всяко правителство на държава членка, е, като всяко правителство трябва да е, вземе тези мерки в свои ръце. Е, трябва да положим усилия да се, цялата европейска структура да отговаря на очакванията на гражданите за едно, е, една Европа на солидарност и баланс. Благодаря. Thank you. Next speaker, Jan Благодаря. Ян Крайнер от Австрийския парламент, социал демократи Вземи го. Не, не. Добре, а, скъп. Скъпи колеги, господин Таяни каза днеска нещо много е, верно. Каза, че безработицата в САЩ е наполовина на тази в Европейския съюз и растеж е много по-добър, отколкото в Европейския съюз да видим какво различно, как е, действат те, така че при тях нещата са различни. Какво правят те, което ние не правим? Значи, е, в началото на кризата казахме, няма, не ни интересува дефицита, е, нас ни интересува заетостта, това е най-важната политическа цел и растежа. И Европейския съюз, е, това казаха в Штатите, в Европейския съюз казаха, не ни интересува безработицата и растежа, единствено ни вълнува дефицита и задължилостта. И, и ето къде сме сега. Безработицата ни е двойно по-високо от САЩ, младежката безработица е направо е, взела невероятни размери. Имаме региони с е, над 50% безработица, младежка безработица. И това е 10 години след кризата. Тоест, последните 10 години ние имаме една младежка безработица, която е толкова ведова, че, е, е висока, че просто не, не контролируема, непоносима в повечето институции, АМФ, е, ОИСР, е, Световната банка, които сега ги наричат криптокомунистически институции, междувременно

ни е, казват, е, че някъде сме сгрешили. Е, економическите все едно проверяват върху нас економически модели. Оказва се, че моделите не работят. Нещата се вложиха. А Европейската комисия твърди, че моделите, които предлага са добрите, че самата реалност, самата действителност, грешката е в действителността. Аз не пледирам тук за прекомерен дефицит, но съм против прекомерен прекомерните, е, прекомерно високите проценти безработица и всъщност не, е, не трябва да казваме, че безработицата е виновна, не дефицита. Е, когато се върна и, е, от дома и кажа тук е, в Брюксел, казва, че всичко е наред. Е, тук там трябва да побутнем нещо, но всичко е иначе окей. Хората ми казват, ти лут ли си? Нищо не е наред. Какво, какво му е наред, като е, има толкова много безработни или тези, които работят, получават наречи, от които не могат да се изхранят? или е, бедността е, нараства, е, как така всичко е наред? ние просто явно вървим в грешната посока и ще трябва да премислим отново е, и да преразгледаме политиката си последните години. Време за промени е, е дошло. Е, трябва да си формулираме ясно е, политическите цели. Не искам да кажа, че дефицита и дълга е, не са такива, но е, безработица и растеж е, наистина е, трябва да бъдат основните ни е, цели. Благодаря много от Европейския, е, Европейския парламент от Малта, социалисти и демократи. Ние трябва да си зададем няколко трудни въпроса. С националните парламенти трябва да водим диалог за реалното значение на постигнатите резултати правилата действително ли успяха да спасят еврозоната? Продължават ли да са актуални днес в сегашния си формат? Това е междуправителствено споразумение, прието в различен политически контекст, без обществен дебат и обществено участие. Резултатите не са забележителни. Например, последните економически прогнози на Европейската комисия – на 20 страни изостават. Фискалната политика не може да бъде поставена в строги правила. правила фискалните правила се нарушават след като започнат да а, притесняват унези, които имат а, власт основното предизвикателство пред бюджетните економии идват от популизма. Вместо да следваме фискалната консолидация, трябва да говорим за фискалния договор. Всички местни национални представители в Европейския парламент трябва да направят оценка на реалният ефект, като си има предвид необходимостта от разходи, как да се изчисли разликата в производството. Времеви хоризонт за структурни реформи. Съвместимостта на целите в фискалния договор с други цели, като тези Европа 2020. И как да се засилят обществените а, инвестиции. Благодаря. Мария Делмар Ангуло, член на Комисията за економика, бюджет и финансови въпроси, Сенат на Испания от НП. Благодаря. Три коментара възоснова на нашия опит в Испания във връзка с темата, която обсъждаме. Както знаете, и имаме ангажимент към Европа по отношение на заетостта и стабилността. Испания положи сериозни усилия през последните години. Е, фискалната консолидация, която е свързана с растежа, е основен елемент от нашите реформи. Ние постигнахме конкурентоспособност Също въжи за економически растеж, по-балансиран растеж, основан на вътрешно търсене. Освен това се създадаха работни места. Полагаме усилия за създаване на заето. Според нас това е най-добрият начин да се осигури възстановяване. Освен това, създаването на работни места е най-добрият начин за осигуряване на социални а, помощи. Това е, е. Ето защо искам да кажа няколко думи за социалното измерение на фискалната политика. И второ, стабилността е много важна. В Испания започнахме диалог по този въпрос – Явлението е много положително, той е производително, продуктивно, защото бяха постигнати споразумения на политическо ниво. След като приключихме първия бюджетен цикъл и определихме целите в публичните финанси, освен това има и споразумения на финансово ниво. В заключение, във връзка с тези споразумения в Испания председателският съвет се, се срещна с, с представители на местни общности и обърна се внимание на много сериозни въпроси, като демографията във връзка с разходите, мисля, че ние трябва да обърнем внимание на демографията. Председателят моля колегите да се вместват в рамките на две минути. Сега представител на Италианската камера на представители. Много е важно да се обърне внимание на фискалния договор в момент, в който се говори интеграцията на юридическата рамка. Като много колеги, аз смятам, че бюджета през последните години е изпълнен и със светлина, но и с много сенки. Това предполага задълбочена ревизия на фискалния договор, преди да се мисли за интеграцията му в нормативната база. Доклад на МВФ вчера за фискалната политика на еврозона очерта редица недостатъци в използването на инструментите за координация на фискалната политика на Европейския съюз и тяхната ефективност по отношение на макроекономическата ситуация, растежа и заетостта. Втора, още по-важна тема, за, по която всички ние трябва да разсъждаваме, са критериите, по които е изграден фискалният договор. Догмите за балансиран бюджет, изграден върху неспазена променлива. Днес тя се изчислява по различен начин от Европейската комисия и МВФ. Е, Акцент върху структурната политика като инструмент за ново начало на економическия резултат. Структурните реформи са нужни, но е иллюзия да се смята, че само чрез реформи ще започне растеж в континента. И асиметрията на функционирането на фискалният договор по отношение на страни с повишен дълг и дефицит още, още повече при унези, при които има дисбаланс, а те са опасни за стабилността на еврозоната. Аз мисля, че тези елементи трябва да ни накара да се замислим, защото е вярно, че на общностно ниво дефицитът и дългът бяха съкратени. Това е положително, но растежът е скромен, 20 милиона безработни и 100 милиона застрашени от бедност и социално изключване. Всичко това е благоприятна почва за екстремистите, които застрашават европейския проект. Тези различия трябва да бъдат поставени в центъра на економическата политика на ниво Европа, защото стабилността е ценност, но стабилността на европейското развитие е онова, от което трябва да изходим. Това са факторите, които налагат задълбочена ревизия на факта, така че той да стане по-функционален и да има по- а, по-интегриран растеж. Благодаря Перванш Берес, Европейския парламент, група на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. В рамките на тази Европейска парламентарна седмица, когато обсъждаме интегрирането на фискалния договор в, е, е, норматив, в европейска нормативна база, трябва да имаме предвид това, което като национални парламенти е, гледате на добавената стойност на фискалния договор, заслужава ли си или не. Още повече, че от правна гледна точка в рамките на договора условията за интеграция и парламентът всеки път напомня това, защото по наша инициатива беше записано това, винаги посочваме, че интеграцията в договор трябва да стане възоснова на оценка на опита при изпълнението му. Тоест, е, е, това е въпросът, който следва да обсъдим още повече, че е, е се очаква бяла книга за бъдещето. Ние пледираме да бъде посвет на такава книга на економически вълтния съюз. Аз смятам, че е много важно да правим оценка от две гледни точки правна и економическа ефективност. От правна гледна точка няма съмнение, че този документ е полезен. Ще ви дам един конкретен пример от гледна точка, от юридическа гледна точка. Въпросът за нас в Европейския парламент винаги е бил ясен. Ние смятаме, че бюджетният договор трябва да бъде интегриран в нормативната база след съответната оценка. Но трябва да признаем, че в бюджетния договор са записани много елементи, които са вече в нормативната база. След 6 пакета и 2 пакета. Една дума за нормативната база, защото не съм сигурна, че всички колеги от националните парламенти са наясно с това. Що се отнася до ситуацията в Гърция, тогава, когато се обърнахме към председателя на комисията – с въпрос за реформите на пазара на труда и факта, че наблюденията, които бяха направени за Гърция и връщането към идеята за колективното договаряне да се стане отново норма, председателят Юнкер Ние казахме, че в рамките на хартата за основните права правото на колективно договаряне е основно правило и той ни каза, че в рамките на фискалния договор а, тук не се прилагат хартата за правата. Нека да се замислим за всички тези разпоредби и да извлечем необходимите полки. Благодаря. Юрген Лиджи от Естония. Алде. Исках да коментирам нещо свързано с вече казаното тук за това, че а, трябва да се вземе предвид а, до какво ниво до какво ниво е стигнала безработицата като не трябва да се бъркат причината и следствието, трябва да се установява ясна връзка между тези явления. Връзката е ясна, но понякога е с обратен знак. Понякога причините се крият в политиките от миналото, свързани с други а, аспекти, не точно с управлението на кризата. От дълго време се допускат а, грешки в а, економическите политики в Европейския съюз. Трябва да се създадат стимули за инвестиции и трябва да се създадат работни места. Економик економик никога не са страдали от е, липсата на държавни инвестиции, на държавни средства. Просто политиките са слаби в Европейския съюз, а не, че е, са се предоставяли недостатъчно държавни средства. Инвестициите са се оказали непродуктивни. Що се отнася е, до е, фискалния пакт, той трябва да бъде изпълняван с по-малко компромиси. Така се прави в е, момента. Необходимо е да се подкрепят структурните промени и не трябва всичко да се обяснява само с ликвидността. Благодаря ви. Благодаря. Борге Веслост от Швеция от името на СИД. Благодаря, господин председателю. Аз съм съгласен с въпросите, които бяха повдигнати тук, а именно, че има нужда от растеж да се намали а, безработицата и не само да се намаляват бюджетните дефицити. Пред 90-те години социал-демократите в Швеция а, реагираха на една огромна економическа криза реакцията беше свързана с провеждането на отговорна економическа политика и тази тема беше подложена на дебат в нашата страна. Става дума за много важни въпроси, по които има и законодателство и а, е необходимо економическите политики да са отговорни. Не говорим само за балазиран а, бюджет. Ние се стремим дори към бюджетен излишък. А, понякога като реакция на криза се, пред... се позволени бюджетни дефицити трябва да има някой, който да съблюдава спазването на правилата, да се види как правилата а, действат на практика, дали има някакви проблеми и а, през последните години в Швеция нивата на дълг са умерени. Европейските правила са много всеобхватни и е, съществува риск от това Европейския съюз да, да се занимава единствено и само с економическата и фискалната стабилност. На национално ниво националните парламенти, националните правителства поемат отговорността от европейско ниво, се налагат все повече правила за задължения. Ние искаме да има плуралистична Европа и да се получим от грешките си в миналото. Хуао Галамба е следващия оратор от Португалия от името на СИД. Благодаря ви. Добър ден! Ако видим какво е историческото развитие през последните години, ще забележим, че е, има необходимост от това да се направят необходимите полуки. Е, липсва, липсва доверие в Европейския съюз и а, този проблем се задълбочи вследствие на кризата от 2008. Кризата се върна на много повторно и ам, Европейската централна банка каза, че ще направи всичко за стабилизиране на економиката. В крайна сметка ЕЦБ беше решаващия фактор за възвръщане на доверието, а не толкова а, фискалния пакт. Ако ам, сравним раз, економическия растеж и бюджетния дефицит, то ще видим, че ам, политиката за економии беше много а, строга и доведе до дисбаланс. Когато се отклаби тази политика, свързана с економиите, някакси нещата се раздвижиха. Трябва да има напасване към обстоятелствата, с други думи да се спазват и правилата. Правилата правилата са свързани с един вид механизъм, но ако той има автоматичен характер, ние няма как да спазваме правилата. Ако се получим от миналото, то е хубаво да си извадим ам, точните полуки. В момента има слаб економически растеж в Европа, но ако този фискален пакт е прекалено строг и се тълкува прекалено тясно. Отново ще стигна до политика на економиите и това, това само ще задуши економическия растеж. Благодаря, господин председател. Когато работим с е, пари, трябва да има правила, които трябва да се спазват. Това е механизъм за стабилност и и е, растеж. Е, ударението трябва да е върху растеж и работни места. Това са е, предприятия, които застават добавена стойност, отварят работни места, дават възможност да се назначават млад, млада, млади хора и да се е, намалява безработицата. И трябва да им се помага на тези предприятия по два начина. Чрез банките, които трябва да са на тяхна услуга, и трябва да се създаде необходимата атмосфера, в която да е благоприятна среда за развитие на тези предприятия. Това ще насърчи и публичните инвестиции. Те са крайно недостатъчни в Европа, трябва да бъдат насърчени, а за да са насърчени, държавите трябва да се намират в едно е, приемливо състояние. Тук нещата опират до е, държавния дълг и не само е, гръцката задължалост. задължалостта на целия Европейски съюз. Трябва да помислим ран, заедно дали можем да използваме, не може ли една част от дълга да се използва или трябва, да, трябва ли да забравим да, да задраскаме гръцкия дълг. Това са въпроси, на които да, трябва да отговорим днес, защото ако искаме Европа да се развива в тази посока, трябва да излезем от режима на економии, да работим по посока на задължеността и на дефицита. Благодаря. Игор Пименов от Латвия има думата от партията на социал-демократите. Благодаря. Целта на моето изказване беше да задам въпрос. Е, е, комисаря Домровски се мой е, сънародник. Той има своето обяснение на кризата, която избухна в Европа, която обаче погрешно тълкува причините за кризата. Тук става дума за баланс между публичния и частен публичната и частна задължалост и наделява държавната задължалост поради прекаленото а, а, разюздано отношение е, на, на, към публичните финанси. В Португалия брутният публичен дълг беше 25% от е, БВП, испанския беше около 36% 2007, в Ирландия по-малко от 25% от БВП. Средно тези страни имаха забележителни първични излишъци 2007 е, и моята страна Латвия също. Тоест, ако фискалният пакт е, трябваше да е, беше, е отговор на кризата, той обаче не е, не е верният отговор и не е, отговаря на, е, не засяга причините, реалните причини за кризата. Сега искам да е, кажа нещо друго. Защо трябва да се прилагат различни насоки, е, именно златното правило за публичните финанси? Според това правило, в економическия цикъл правителството а, е, трябва да а, прави, заема пари само за а не за публични разходи. В такъв случай дефицита не трябва да надвишава обема на държавните инвестиции. Бихте ли ми отговорили на този въпрос? Thank you. Uh, Manuel Rodriguez, Portugal, EVP. Благодаря, Мануел Родригес от Португалия, е НП. Благодаря, господин председател. Въпрос към панелистите. Економическата политика съпътства паричната политика. През 2015 година португалско правителство излезе с предложение в Разбира се, ние знаете, че Португалия преживя много тежка финансова криза през 2015. Растежа беше на е, проценти 6, 10 е, Тоест, на фона на тази криза, това е очевиден успех, е, който е, се дължи на реформите, които се проведаха в Португалия и в Европейския съюз. Но разбира се, има и нещо е, повече от паричната политика и на ЕЦБ. Много с интерес слушах панелистите, а именно, че можем да преминем към една е, действителна, истинска обща економическа политика, която да ни даде е, тласък за прилагане на структурните реформи, целта на които ще е засилване, укрепване на единния пазар и вътрешния пазар. И всичко това да се превърне в политика, която да генерира растеж, която да изисква е, не само от Европейската централна банка, която да, да действа като а, е, отдушник, като резервен клапан, но и просто в европейската архитектура да бъдат вградени серия мерки, които да насърчават растежа. Антонио, последния, след това отново Португалия, НП. Благодаря, господин председател. Искам да спомена един пример на добра практика в, Португалия. Е, в рамките на фискалния пакт ние направихме огромно усилие и намалихме от 11 на 3% нашия дефицит е, през последните години създадахме нова система е, на, на счетоводна система, независим финансов надзор – въпреки това на пазара на труда сигналите не са много добри. Заетостта пада. Е, безработицата се увеличава е, ние знаем, че всеки трябва да и е, свърши своята работа и всеки трябва да спазва правилата на бюджетен баланс, за да имаме устойчив процес на е, економически растеж и е, създаване на работни места. Но тук е, е възникват два въпроса. Първо, заместник председателя на комисията спомена че ние сме още в началото, на ранен етап, е, още на етап определене, формулиране на целите но а, непрекъсто си задаваме екзистенциал, екзистенциалния въпрос как да определим структурния баланс или възможния е, ефект. Всеки път се натъкваме на политически митологични а, е, трудности. Също времено говорим за гъвкавост, но губим доверието на хората. В този е, лабиринт е, от е, правила хората е, се губят е, и те не разбират за какво става дума. Така че вместо да осложняваме основните понятия и да ги е, правим все по-технически, по, да, нека да разпишем по-простички, по-ясни правила. Те могат да не бъдат стрикно финансови, могат да бъдат правила за правене на разходи, които са, почиват на здрави економически принципи и които имат за цел да развият производителността, т.е. да опростим критериите и целите, като същевременно въведем е, нови критерии за действителното функциониране на економиката, е, заетост, например. Втория ми въпрос. Доколко сериозно гледаме на идеята за цялостната фискална политика, данъчна политика? Е, как на практика ще изглежда това? Какви ще бъдат последствията от приложението, изпълнението, приложението на фискалния пакт? И в заключение, Комисията има ли намерение да вземе предвид това в препоръките за всяка отделна страна? Защото има много държави, които казват, е, няма какво да правим, ние си свършихме работата, чудесна работа свършихме. Какво ще направи комисията с тези, които имат излишък и те ли ще бъдат наказани по новите правила? Е, благодаря. Е, ще чуете сега отговори на своите въпроси, защото трябва да приключим, но дискусията е много интересна, много полезна и тя трябва да продължи. Аз ще кажа само няколко неща е, в обобщение. Първо, мисля, че винаги е важно да не изпускаме от внимание това е, за какво става дума от правна гледна точка. Тук обсъждаме е, фискалния пакт и много от нещата, които, за които говорим, са свързани с пакта за стабилност, което е по-широката правна рамка, от която фискалния пакт е елемент което е, е малко странно като юридическа постановка, защото знаем, че фискалния пакт е междуправителствен е, е, договор. Е, това как е, и е, ще се е, интегрира една държава в еврото е, се решава от фискалния пакт. Имаме редовни ревизии и винаги имаме възможност да коригираме фискалната си политика. До каква степен обаче е обвързващ и задължителен е, този договор, това е други въпрос. Е, тук се, е, виждаме едно противоречие. Фискалният пакт от една страна е задължителен, от друга е по-гъвкав в много отношения, защото докато обсъжда, в време на дискусиите, когато го съставяхме, введахме различни клаузи, например клауза 2, където се казва, че договор е приложим е, само е, е, кога, там, където той е съвместим с договора и с европейското право, което означава, че автоматично би следвало корекция на европейското право. Значи договор е под, подчинен на европейското право, не обратното. Значи въпрос, целта беше да заковем различни норми, е, и да, е, да потвърдим факта, че европейското право има е, превес. Второ, различни правила свързани с ефективността не само на фискалния пакт като разпоредба, която включва международни конституции, но и е, една данъчна рамка, никой мисля, няма да, да е, опровергая това, което казахте вие много елегантно, че е, това всичко е доста сложно е, и трябва да се опрости. Второто, доколкото целта е намаляване на дефицита, мисля, че е, този ефект се постига. И както каза комисаря Домбровски си вчера, е, ост спад дефицита от 6 е, на 1,5%, мисля, че в момента ние сме с най-низки економически дефицит в света, в сравнение с други економически сили, Япония, Китай и други. Тоест, действа е, тази, е, този договор. Но е, същевременно, както мнозина казаха и тук, може би ще спорим, и аз съм съгласен с тези, които казаха, че този пакт не само, че не редуцира дефицита, но се оказа процикличен, и понякога е свързан с економическото управление на, на е, економическия цикъл. Тук съм съгласен с господин Бракман, Бръкман, че тук се намесва елемента доверие, което е едно от основаните за въвеждането на този фискален пакт. Е, с Европейския механизъм за, е, с ИСМ, е, всъщност ББП се разглежда като гаранция за стабилността, за подпомагане на други страни и това подразбира се, че държавите членки, тяхната политическа система трябва да имат някакъв вид гаранции, което е част от устойчивостта на, на финансите. Като е, италянец, който е за гъвкавостта, аз Отчитам това. Също Същевременно обаче ми се иска същото ниво на откритост и признаване на е, преимуществата и на другата страна да, да е, спомена. Доверието и спазването на правилата са важни неща, но ние трябва да сме така с отворени е, сърца и да видим до каква степен могат да се спазват правилата оптимално и, и до каква степен са оптимални, защото този набор правила в момента не са оптималните и е, трябва да намерим по-добър начин да съчетаем устой, устойчивост, необходимостта да се избегне процикличност, да се подкрепя устойчивостта с инвестиции, това е, е наистина храна за размисъл, една територия, на която много неща могат да бъдат е, е, премислени. Днес проведахме много ползотворен обмен на мнение с, е, помежду си, с съответните органи, комисии. Е, и е, е, дискусията трябва да продължи е, по тази е, тема, защото а, тя е изключително важна за нашето економическо управление. Благодаря. Приключваме с тази сесия с а, кратка пауза от две минути, след което ще започне следващата а, сесия.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

Окей, okay, je, vous Добър ден, предлагам ви да започнем заседанието. Най-напред искам да ви приветствам с добре дошли. Добре дошли на колегите от националните парламенти от името на депутата от Европейския парламент. Предстои ни да чуем три ораторки, представители на синдикатите на Бизнес Юрап и на е, Европейски економически и социален комитет. Междувременно искам да благодаря Малтийското председателство. Тази седмица ние поставяме акцент върху социалното измерение – няколко души влизат в залата и в е, съответствие с е, правилата на конференцията искам да напомня, че всички ще имат възможност да се изкажат, само че това трябва да стане в е, едно ограничено време, така че не повече от две минути ще бъда много стриктен за да могат различните участници е, да се изкажат. Освен това имате карти за изказване, с които можете да а, е, да заявите желание да се изкажете. Много ви моля да попълните тези карти, за да можем по-лесно да управляваме времето ще, по този начин ще, това ще ни помогне и да дадем думата на максимален брой участници. Ще давам думата на двама представители от национални парламенти и един Европейския парламент. А, ние обсъждаме а, фискалният а, договор от гледна точка на социалната политика. Трябва да се направи оценка на социалното законодателство. Искаме да знаем за какви права става дума, кои са актуалните проблеми. Трябва ли да търсим нови начини за гарантирането им? Също така, актуален въпрос е организацията на работата в предприятията с оглед на новите технологии, демографските фактори и други фактори, влияещи върху професионалния и социалния е, живот. Е, трябва да се помогна държавите членки, е, които не, не членуват в еврозоната, да участват. Процедурата за консултация, започната от комисията, ще продължи възоснова на доклад за социалните права Аз съм убеден, че една от силните страни на европейския проект е създаването на социално-териториално сближаване. В хода на кризата формата на сближаване като че ли отстъпва. Няколко цифри за пример – повече от 20 милиона безработни, безработица, която засяга предимно младите. 110 милиона са изправени пред опасност от бедност, социални дисбаланзи, които влияят върху единствено и а, това влияе зле и върху привързаността на гражданите към европейския проект – това са въпросите, които не можем да не си поставяме. Мобилността на работниците създава поредица от проблеми. Имаме два, докласи на Европейския парламент. Този доклад ще бъде много важен за бъдещето. Също така промяната на, на заетостта все повече говорим за атипична заетост, економиката на споделянето. Престои доклад, е, който се подготвя. В Европейския парламент сме работили по други въпроси. Няма да цитирам всички тях. Само ще спомена доклад за бедността сред, сред домакинствата, доклад за социалния дъмпинг и по време на последната сесия Гласувахме доклад за социалния стълб на госпожа Родригес. Този доклад уточнява, че със сегашната макроекономическа рамка еврозоната е изправена пред сериозни проблеми, свързани с социалните цели и целите за етост, записани в договора. Необходимо е социално-економически политики, за да се компенсира необходим, за да се компенсира необходимата гъвкавост. Този доклад призовава Европейската комисия да излезе с ясни конкретни предложения за създаване на Европейски стълб социални права най-сетне Призоваваме и комисията, и социалните партньори, които ще играят много важна роля. Аз мисля, че всички тези коментари ще ни дадат, ще дадат възможност да започнем дебата. Откривам заседанието. И между време искам да кажа, че за мен е удоволствие да установя, че имаме три ораторки. Много е хубаво от време на време ораторите да бъдат само жени. Това а, нарушава. Това е в разрез с някои навици, които са вредни. И сега, и така, Катя Лето, заместник генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, тя отговаря за политическите въпроси, европейския семестър, но също така и въпрос, свързани с заетостта. Е, тя има солиден международен опит. След това ще дам думата на госпожа Тереза Дели Декерке, заместник генерален директор на Бизнес Юръп. Тя е, е учила социални науки, работи в Бизнес Юръп от 1990 година. Учи е, Ясно е, че тя има опит в въпросите, които обсъждаме днес и най-сетне госпожа Габриеля Бишов, председател на групата на работниците в Европейски економически и социален комитет. Продължение на дълги години тя е била директор на Европейския политически отдел на синдикат в Германия. Ще спомена между време на Европейски економически и социален комитет. Аз мисля, че е много важно между парламента и този е, комитет е, да има връзки. А, е, има а, физическа връзка, пасарел, макар че тя в момента не функционира тази пасарелка е символ за необходимостта от взаимодействие и контакт между двете, между парламента и Европейски економически и социален комитет. Също, също въжи и за, економи, и за комитета на регионите. Всеки ще има десетина минути и след това ще дам думата на Мария Жуал Родригес, като е докладчик на Европейския парламент за доклада, който споменах. За... Давам думата на госпожа Катя Лето. You, Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Е, за мен е чест да говоря тук от името на Европейската конфедерация на профсъюзите. Много работници в Европа се тревожат за бъдещето. Опитът им сочи, че европейската политика за економии се използва като оправдание за намаляване на социалната сигурност, е, за подкопаване на техните права моделите на колективно договаряне е, бяха разрушени по време на кризата. Дойде време нещата да се променят. Европейските лидери трябва да сложат край на строгите економии и да преминат към модели на устойчив растеж и интегриране на социално-економическа политика. Европейският съюз трябва да направи така, че социалните права да имат същият статут и значение като економическите свободи. В противен случай отчаянието на хората ще застрашат социалното, социалното единство и социалната тъкан. В Европейската конфедерация на профсъюзите ние подкрепихме е, вътрешния пазар. Знаехме, че той ще доведе до проблеми, ще има преструктуриране на работните места. Заедно с това ни бяха дадени уверения. Първото е, че полза от интеграцията ще се разпределим е, равномерно и ще има подкрепа за неблагоприятните промени. Освен това ще има социална Европа, поредица от минимални правила, така че да няма надбягване към дъното и по този начин ще се запазят по-напреднали социални модели, като ще се помогне на останалите да е, се развият. Социалното измерение е нужно Конфедерацията на профсъюзите приветства идеята за социален стълб. Синдикатите са предали хиляди отговори на консултацията. Приветстваме това, че Европейския парламент прие доклада на госпожа Родригес, където са застъпени много от нашите искания. Ние излагаме пет приоритета. Повече и по-добри работни места, повече инвестиции – и европейски социален модел. Тези приоритети се, са взаимно свързани и допълващи се. На първо място е повече и по-добри работни места. Както беше казано тук, над 20 милиона европейци нямат работа. Процента на дългосрочно безработните се е удвоил – Високата младежка безработица застрашава цяло поколение. Всички трябва да участват на пазара на труда. Трябва също така да има качествени работни места, а не несигурни работни места без бъдеще и перспективи. Второ, трябва да постигнем повече инвестиции. Обществените инвестиции се стабилизира напоследък, а, но те пострадаха при политиката за економии. В отсъствие на разпоредби от пакта за стабилност и растеж, които да са в подкрепа. Е, е, ние смятаме, че гъвкавостта, предложена от Европейската комисия, не е адекватна, имайки предисловията в някои държави членки и призовава да се преразгледа пакта за стабилност и растеж. Така че да се водят контрациклични политики, особено в периоди на економически спад. Ниската инфлация все още не е достигнала нивата преди кризата. Има нужда от инвестиции. Ние Приветствахме плана Юнкер за инвестиции, но и това, което е предвидено за този план е само е по-малко от половината от това, което ние смятаме, че е необходимо. Средствата, освен това, трябва да бъдат насочени към страните и секторите, в които действително има нужда от тях. Съгласни сме за че има нужда от повече координация между различните европейски схеми за економическо развитие. Европа страда от нисък растеж, ниска заетост, ниски инвестиции. Ние смятаме, че това положение може да бъде преодоляно, като се създаде европейско, европейска хазна, за да се ускори устойчив е, и економически растеж. Трето, работниците заслужават по-високи заплати. След кризата заплатите се сринаха. Това отслаби търсенето и доведе до неравенство. Почти на четвърт населението в Европа живее в бедност или има опасност да изпадне в бедност. Има нужда от повече преразпределение, по-справедливо данъчно облагане и а, равно заплащане за равен труд. По-добрите заплати се осигуряват чрез автономни с колективни договаряния. Договар... Споразумения. Има нужда от диалог на всички нива в Европа. На четвърто място работниците а, трябва да участват в прехода към по-зелената економика. Социалният стъп подчертава необходимостта от умения и обучение. Всички ние имаме нужда от нови умения на пазара на труда, трябва обаче да се създадат и работни места, да се компенсират нези, които са загубени. На пето място трябва да се възстанови доверието в уникалния европейски социален модел – Социалният диалог и колективното договаряне трябва да се насърчават и да се а, спазват. Колективното договаряне има ключово значение за устойчивия растеж. Равният достъп до социалните права и социалната защита трябва да се гарантират. Колегите от синдикатите в други части на света подчертава значението на тези въпроси. Като европейци ние трябва да се гордеем със своите силни страни, да надграждаме върху тях. Дами и господа, в заключение, социалното измерение на Европейския валутен съюз е, трябва да включва социалните права. Ролята на националните партньори трябва да се укрепи и да се защита тяхната автономия. Европейската конфедерация на профсъюзите и е, нейните филиали в цяла Европа няма да прием по-високите стандарти да се занижат, а по-низките да се сведат още повече. Такмо обратното, договорите ни изискват от нас да постигнем социален прогрес. Работниците заслужават това, нека да има социален напредък. Благодаря. Моя. Благодаря. Беше интересно да видим гледната точка на е, синдикална организация. Е, наистина социалният диалог е, е от е, важно значение. Сега минаваме на друга плоскост е, е, към Business Europe е, и даваме думата на Тереза Лидеркия. Благодаря, господин председател, Благодаря на Европейския парламент за поканата да участвам в тази междупарламентарна конференция и да взема отношение по тази важна тема. Бизнес Europe е, е, създан през 50 през 59-та е, година. Е, занимава се изцяло с с европейските въпроси. Социална Европа е една реалност, която е сложна по своя характер. Комбинират се националните социални системи, които осигуряват висока защита на трудещите се, като се комбинира с промишлените отрасли и а, се добавя и законодателството, свързано за условията на труд. Има основни права, които са включени в отделните социални директиви, които съпътстват вътрешния пазар. Бизнес Юръп е участвал в редица дискусии. Президентът председателят Делор на времето е поканил много заинтересовани страни, социални партньори, за да обсъдят въпросите за вътрешния пазар и за социалното измерение. Някои от организациите откликват тогава и участват в този диалог, възоснова на който се изготвят съвместни становища, свързани с трудовия пазар, макроекономическите политики, обучението, квалификациите и така нататък, за да се, за да се улесни прехода към единия пазар и така нататък. На следващо място, следващия етап, договор от Мастрихт, ние е, е, съвместно с CTUC дадохме своя принос е, към диалога, който се провеждаше и беше свързан отново с социалното измерение. Беше постигнато споразумение да се преговаря една по-широка рамка на европейско ниво и тази система – е заложена в членове 154-155 от договорите и тези членове се позовават на споразумението, постигнато тогава с участието на Business Юрап и, UTC. Договорът Мастрихт обвърза квалифицираното мнозинство с условията на труд, като се взема предвид и колективното трудово, колективните трудови договори, като социалните партньори имат възможност да обсъждат и тези въпроси. Когато господин Юнкер стана председател на, Европейската комисия, отново сложи началото на диалог в който не участвахме и миналата година е, пустихме съгласие по едно много важно становище за ново начало на социалния диалог. Това също е нещо много важно, трябва да бъде обсъдено и да се види по какъв начин ще се доразвие социалното измерение в Европейския съюз. За Бизнес Юръп това ново начало е много важно, както и усилията да се подобри европейския социален модел. Този процес трябва да бъде подпомаган от социалните партньори, да се води истински социален диалог и да се осъществяват партньорства, свързан с провеждането на реформи в социалните модели. Промените се появяват навсякъде около нас и по света. Променя се начина по който функционира дружествата, променят се желанията на работещите и ние трябва да се адаптираме към тези промени, съответно да адаптираме и системата. Има обстоятелства в момента, в които Европа е изправена пред популизъм и протекционизъм и е важно да се фокусираме върху заедостта и растежи, политиките свързани с тях. Много неща са изложени на карта и дружествата и гражданите са загрижени за своето бъдеще. Чухме какви са притесненията на работещите, но със сигурност и много предприятия, малки и средни предприятия са обезпокоени за бъдещето си, тъй като настоящите условия са много трудни. Когато обсъждаме съвместно как да процедираме напред, трябва да говорим за евентуални решения, които да отговарят на очакванията на гражданите. Не трябва да се дават само обещания, които не са довели до никакви резултати. В а, настоящия анализ се посочва, че няма дефицит на социални политики. Ако видите данните, те са много ясни. Европейския съюз допринася 7% от световното население, 22% нашия дял от световният БВП и 40% е делът на държавните разходи, свързани с социални услуги. Ам, от всичко това става ясно, че усилията, които полагаме, водят до желаните резултати, а именно да има по-висок растеж, повече заетост в целия Европейски съюз. Днес реалността е следната. Независимо от ам, масови инвестиции в социални области. заедостта е на нивата от преди кризата все още. Това се дължи на факта, че има спад на инвестициите и от страна на държавите, и от страна на частния сектор. Да, съгласни сме, че трябва да се създадат условия за по нататъшен растеж. Трябва да има продуктивни инвестиции, продуктивни частни държавни инвестиции. За тази цел трябва да се подобри бизнес средата и да се върна отново към въпроса, който засяга по-скоро стълба за социалните права. Трябва да се види какви са потребностите на самите предприятия, що се отнася до трудовия пазар. Истината е, че ам, като си имат предвид на новите технологии, новите модели на организация в промишлеността, както и постепенното дигитализиране на економиката, Европейския съюз изостава в сравнение с други конкуренти. населението застарява, измества се този баланс на друго ниво, свързан с професионалния и личния живот и не може да с един аршин да се мери всичко. Освен това, погрешните политики, свързани с заетостта, възпрепятстват редица млади хора и жени да участват активно на трудовия пазар. Не трябва ам, проблема с заедостта да се прехвърля от една категория работоспособни лица към друга категория работоспособни лица. Първо трябва да има мерки, които да улесняват наемането на работна ръка от предприятията. На второ място, все още трябва да се положат усилия, за да се премахне тази, този проблем с бедността, въпреки упражняването на дадена дейност. Има много работни места, които са незаети. Това е третия аспект. Четвъртия аспект. Трябва законодателните бариери да бъдат премахнати. Те съществуват все още на национално ниво. Тук не мисля толкова за европейското законодателство, което е прието през годините. Тук а, говорим за една стабилна правна рамка, която да бъде прилагана надлежно, но национално ниво трябва да бъдат извършени корекции. На следващо място трябва да се подобри разходоефективния аспект на, социални, на социално-осигурителните а, системи. Необходимо е да се насърчи създаването на работни места. И така накратко. Ние в Business Europe не смятаме, че е, затягане законодателството за социално-сигурните системи ще а, доведе до желания резултат, а именно увеличаване заетостта. Ние смятаме, че стане точно обратното. Трябва да се наблегне на реформите на трудовия пазар и трябва да се постави фокус върху области, които наистина могат да доведат до някаква промяна. Не говорим тук само за насърчаване на заетостта и е, растежа. Трябва да се подобри ем, степента на сближаване между държавите членки. Ако искаме да има постепенно сближаване и да се намалят разликите между държавите членки, е много важно да има равномерен напредък, що се отнася до изпълнението на структурните реформи в Европа. И на последно място относно за тя, подсилването на държавните инвестиции. Дали вярвате или не, това е основната и важна мярка, която ще доведе до стабилни социално-осигурителни системи. Трябва да има стабилни бюджети и финанси. Това ще доведе и до стабилно социално сигурителните системи. В, предложението на комисията е предвиден социален стълб, който трябва да бъде включен в европейския семестър. Не трябва да има паралелен процес. Необходимо да има показатели, които да измерват нивото на европейските правомощия. Трябва да се извършва проверка и на автономността на социалните партньори на национално ниво. и на последно място. Евро юропо Бизнес Юроп отправя апел към Европейската комисия да създаде нови модели. Защо, има нови бизнес модели, които трябва да бъдат взети предвид и трябва да се вземе предвид, че социалните системи да изглеждат по по-различен начин. Економиката се цифровизира обществото има все по- голямо желание за друг вид защита. Необходимо е да се окаже подкрепа на отделни лица, да им се предостави повече а, отговорност и дадат възможност да могат да се развият в, в професионално. Благодаря ви. Merci. Euh, donc on a la la, la vision, en tous les cas, la, la volonté d'application de Business Europe sur la, la... Така, е, има готовност да се прилага е, философията на Бизнес Europe към е, социалния аспект. Сега видяхме гледната точка на профсъюзите, на, на работодателите. И сега ще дам думата на Габриел Бишов, председател на групата на работещите от Европейската комисия, комисия. Благодаря, Клод, уважаеми членове на Европейски и националните парламенти, дами и господа, скъпи колеги. Какво обещава Европейския съюз и договора? да се създаде един голям общ пазар, сложни, голям пазар, сложни механизми и процедури или обещанието е да се подобри благосостоянието на гражданите, условията им на труд и живот. Мисля, че това трябва да е в основата на политиката, която ние изповядваме. Чухме от двете преждеговоривши, двамата преждеговоривши оратора, че Европейския съюз разполага с социален модел и че този социален модел предоставя на гражданите важни права и защита. Без споменато, че Европейски социален диалог имал решаващо значение за постановяването на много от тези правила. Чухме в предходната дискусия и подкрепено с много факти, факти и цифри, че европейския социален модел, с който се гордеем, е застрашен и че след европейската криза и шока от 2008, вече 8, близо 8 години, ние страдаме от последствията. 10 години, в които социалната криза се задълбочава, 10 години, в които Европейския съюз не успява да реши проблемите, и да намери общи решения, които да са и е, справедливи и да получат подкрепата на всички. Чухме какви са нивата на безработица, какво е неравенството, особено е, младежката безработица – Обикновено търсим решение на дребно на тези решения, на тези проблеми, но не можем да се справим с проблема като цяло. И тук ще бъде пределно откровена, грубо откровена, ако продължаваме така, еврото ще се провали. И то не защото е загубило доверие на финансовите пазари, а защото е загубило на гражданите. А ние знаем какво означава това. Ето защо в економически и социален комитет, който е съставен от три групи работодатели, работници и други е, и гражданско общество, ние сме абсолютно твърдо убедени, че трябва да се намира е, решение, да се преодолее тези, тази растяща пропаст в нашето общество, иначе е, съюза ни е заплашен с разпад. Ето защо, когато четем заглавието на този панел, е, а то е по-цялостно, по-пълно и координирано социално измерение на Европейския съюз. Това няма да е някакво чисто социално решение, но в Европейския съюз ще трябва да променим нещата така, че да включим социалното изменение в економическата и в фискалната политика, която следваме. Ето защо ние трябва да намерим един, да изработим един комплекс от мнения за проблема и конкретни предложения как той да се реши. Предложения е някои, които трябва да получим незабавно, да излязат незабавно, други, които, които третират сътрудничеството, други, които се отнасят до промяна в договора, защото знаем колко е сложен този въпрос, но трябва да работим и, за, и в тази посока. В противен случай няма да е възможна действителна стабилизация. Ето защо по-силно социално измерение е основният е, момент за нас. И дискусията по социалния стълб е добра инициатива, за да вървим в тази посока. Ето защо миналата седмица в е, ЕКОСОК ние единодушно приехме нашето становище по социалния стълб с е, ясни препоръки, по които е, всички сме съгласни. Е, работодатели, работници, доброволни организации, благотворителни и други на гражданското общество и е, този междупарламентарен дебат е, е много важен, защото връзката между Брюксел и е, държавите членки се прекъсва. Трябва е, да започнем 28 дебата с е, е, представители на гражданското общество. Трябва да им е, кажем, този дебат трябва да се води навсякъде повсеместно, не само в Брюксел. Да спомен някои предложения, които приехме, свързани с бъдещето на економически и паричен съюз. Какво казваме в нашето становище? Много важно е да се подчертае взаимозависимостта между економическата и социални политика. При кризата ние обикновено изцяло се обръщаме само към економическите или социални политики, а трябва да намерим верния баланс пък и да видим какви са ефектите на едната върху другата. Имаме е, ситуация, в економическите, е, е, економически политики в последните години, които правят, е, подкопават социалната политика. Пример е колективното договаряне. Смятаме, че разхлабване на тази финансова дисциплина, на тази политика на економии е вярната посока, но Европейския семестър трябва да си свърши работа за повече заето си е, социални цели. Това трябва да се съчетае с економическите цели и макроекономическите е, съображения, залегнали в европейския семестър. Е, това е отразено и в едно предход, предишно наше е, становище. Трябва ни силна макроекономически диалог за еврозоната с участието на всички е, държави членки, с участие на социалните и финансови министри и разбира се е, пълното участие на социалните партньори. Това може да стане е, веднага. Имаме макроекономически диалог, не трябва да се променя договора за целта. Това може да е, се предвиди от сега и да започне работа по него, така че да се засили и участието на социалните партньори. Те са ни нужни, ако искаме да преодолеем някои от дисбалансите, е, с които, пред които сме изправили в момента. Обедени сме и трите групи, и това е отразено в нашето становище по социалния стълб, че ни е нужна повече гъвкавост. Трябва ни златното правило за публичните е, инвестиции, защото това трябва да са инвестиции в бъдеще. Тук е, трябва да се е, решава въпроса за цифровизацията, бъдещето на работните места, необходимите е, ния е преход, който трябва да се осъществи, да се инвестира в бъдеще и да се вдъхне надежда на гражданите, че заедно в Европейския съюз ще намерим пътищата да влияем политически на бъдещето на работната сила. Защото тук нещата не зависят само от технологиите, но от добра политика. А Европа е място, където това може да се направи. Защото много от проблемите, пред които се изправи, не могат да се решат на национално равнище, да вземе, например, работата по интернет. Това не може да се ограничи до националния пазар на труда. Трябва да се търси по-добър баланс между отдалните региони. Трябва по-добра връзка с социалните инвестиции и пакет от социални инвестиции. Обедени сме, че ни трябва и повече е, повече механизми за солидарност и конкурентност, за да се води борба с асиметричните шокове и дисбаланси. Трябват ни, ни механизми за преразпределение. От друга страна, тук стана дума и за това, е много важно да имаме по-добра хармонизация на системите за социална закрила, което означава един, една, е, за, за, задължителни е, прак на социална защита е, и разбира се, минимална директива за минималното заплащане, която да гарантира териториална кохезия трябва да решаваме въпроса за минималното заплащане в Европа, не като заложим една минимална надница. Нашето предложение е, препраща към работата, свършена от е, е Международния е, е, организация на труда. Тоест, е, това трябва да стане от средната, осреднената надница но времето ми изтича. Вслушах е, се в казаното преди мен. Нашето, нашето призив е, е следния. Имаме две школи, две е, теории в момента. Едната е, нещата са на верен път сме, нека да вървим по този път. Другата школа твърди, че имаме, създали сме сами много проблеми, неравенства, трябва да променим много неща, да балансираме по-добре економическото и социално измерение. Мисля, че е много важно да не е, е, се придържаме към едната или другата теория, а да потърсим прагматичен, разумен подход и да покажем като граждани, че можем да го направим, че можем да се изправим пред предизвикателството на бъдещето и да изградим по-добър Европейския съюз с общо взар за 500 милиони, милиона души и това е именно нашето преимущество. Merci pour cette note positive. Ça ne fait pas de tort d'avoir un peu de, de vision euh, positive sur, euh, sur l'avenir, l'insistance sur le modèle social avec le dialogue social. La тази връзка между економичния и социален аспект е в основата на нашия социален модел. Сега ще дам думата на Мария Жоао Родригес, която да коментира по а, това становище на Економически и социален комитет, което, както се разбра, е гласувано и прието с единодушие. Мария Жал, имате думата. Благодаря. За мен е удоволствие да представя доклада, прият на скоро от Европейския парламент за Европейския стълб за социалните права той беше прият с голямо мнозинство и подкрепата на пет групи. Това е значимо. Тук са двама от докладчите в Сянка, от НП и от АЛДЕ. Всъщност водихме много интензивни преговори, за да произведем един значим доклад. Основният, основната ни грижа беше да отчетем ситуацията на гражданите, защото е ясно, че гражданите имат чувство, че губят контрол върху ситуацията и биха искали да си възстановят този контрол. Стълбът за социалните права би трябвало да им осигури повече възможности да имат контрол върху условията си на труд и живот. Ние смятаме, че инициативата, предложена от Европейската комисия, е навременна. Изправени сме пред ново движение на идеи в Европа. И най-добрата защита за гражданите се смята, че е връщането към националните граници. В Европейския парламент повечето от нас смята, че това е иллюзия – и по-скоро трябва да осигурим повече европейски решения, които допълват националните парламенти. Втората ни цел е да се намалят различията между държавите членки и да се ускори сближаването в интересите на добре функциониращ вътрешен пазар и еврозона. Ето защо в доклада се актуализират социалните стандарти. Там се предлагат и средства, с които да се постигне това. Ние е, обръщаме внимание на гражданите във всички етапи от техния живот. От децата призоваваме за по-ясна младежка гаранция – повече възможности за баланса между личния и професионалния живот. Но също така на пазара на труда има нови тенденции. И това е цифровата революция. В цифровата революция има потенциал. Ние трябва да го използваме, така че да го превърнем в повече и по-добри работни места. Ето защо ние трябва да създадем условия за всички работници и служители, имащи отношение към, към новите технологии, да работят при ясни трудови условия с ясен достъп до социална защита, адаптирани към конкретното им положение. Това е новост, която е, е необходима в условията на цифрова резолюция. Също така имаме предвид и нуждата от нови социални права за 20 век. Гаранция за уменията. Ние смятаме, че основното образователно ниво за всички в Европа трябва да бъде средното образование. И това е основното ниво за възможности за учене през целия живот и гаранцията за уменията трябва да е част от социалните права. Що се отнася до заплащането, в окончателния вариант на доклада смятаме, че трябва да има минимален прак на заплащането, но и трябва да зачитаме правата на социалните партньори да определят заплатите като се отчита производителността. Също така се занимахме и с възможностите за финансиране. Финансиране в нови работни места, но и за гарантиране на социални инвестиции. Ето защо в... ние много конкретно призовахме за използване на Европейския фонд за социални инвестиции, други европейски средства – и необходимостта да се доизгради економически валутен съюз със съответният фискален капацитет. Всички тези инструменти трябва да се развиват по такъв начин, че да се повиши нивото на инвестиции, така че то да е обърнато към бъдещето и да се създадат качествени работни места. Но също така и достъп до социална защита за всички работници. Също така, отчитаме, че трябва да се предприеме нещо по отношение на данъчната политика. Разходите за труд са твърде високи в Европа, без друго. За да запазим системата за социална защита, данъчната тежест трябва да бъде прехвърлена върху други фактори. Най-сетне, надяваме се, че всички тези идеи трябва да влязат в пътната карта за бъдещето на Европейския съюз, която ще бъде прията в Рим. Надяваме се, че социалните партньори ще успеят да постигнат договореност, когато заседават в тристранната среща на върха преди съвета в Рим. Е това е, господин председател. Благодаря. Виждаме колко е важен социалния стълб, очакванията, които той предизвиква. А, до... Виждаме, че всичко това не може да бъде само декларация за намеренията. То трябва да бъде превърнато в кратки срокове в конкретна политика. Сега ви предлагам да пристъпим към дебат. Ще дам думата на Клара Маркес Мендес от Португалия. Две минути. И в момента, в който ви стече времето, започват да мигат звездички. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички колеги. Искам само да подчертая, че темата е много важна. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим всички тези въпроси, свързани с заетост и социални въпроси и социални права, защото те имат ключово значение за осигуряване на социално единство и а, преодоляване на социалните разделения. За... Много е важно да се спрем на, на проблемите на заетостта. Нивата на заетост трябва да се увеличат с повече и по-висококачествени работни места. Мога да ви дам някои примери в Португалия. Преминахме през труден период на криза, при който безработицата се повиши рязко. Нещата започват да се подобряват, но аз мисля, че това е резултат от структурните реформи, особено реформата в трудовото законодателство. Идеята е фирмите да имат условия да направят економиката по-конкурентно способна. Убедени сме, че резултатите са добри. Безработицата спадна в резултат на положените от нас усилия. Държавите членки в цяла Европа полагат усилия. Всички държави членки се опитват да координират своята политика. Ако полагаме усилия и в бъдеще, ще постигнем онези цели, които, на които държим, а именно социално единство и повече и по-добри работни места. Сега господин Калве Шамбон от Европейския парламент. Благодаря, ще говоря от свое име, не от името на АОД, защото АОД е доста разностранна група, в която има различия по много от тези въпроси. Председателят повдигна няколко въпроса. Първо, този въпрос е пърлив на европейско ниво. Съществуването на социален стълб само по себе си е хубаво нещо. Ако искаме да има повече Европа в услуга на гражданите, граждани, които са много деморализирани в момента. Така че е от особено значение да се подкрепи социалният стълб. Второ, за да се постигне това, то трябва да е предмет на европейска солидарност. Не можем да кажем на хората, че когато банките в уязвими страни са в опасност, европейските пари ще им помогнат проблемите да се изчистят. Най-сетне ние искаме да защитаваме Европа и и да имаме средства за нашата защита, ако съюзниците ни изоставят. Има нужда от фонд за социално подпомагане за хора, които се оказват в затруднено положение. Не е допустимо да имаме толкова сериозен дисбаланс. И когато говорим за практическото приложение на правата, това може да се окаже проблем. А... Количественото измерване на европейско ниво не е възможно. Господин Андрей Кумко от е, немския парламент. Благодаря ви. Е, индекс е, за социалната справедливост беше публикуван пред няколко седмици и 23,7% от населението в Европа е застрашено от бедност въпреки че голяма част от хората работят. Младежката е, безработица е висока, има разлика между отделните държави и тази фундация Бетърманс, е, която е публикувала проучването, посочва, че е, се подкопава целостта на економически и социалния ни модел, тъй като хората не могат да се справят, въпреки че работят. Необходимо е да има социално сближаване. Политиките на национално ниво, да, играят известна роля, но ем, такива развития ем, се ем, влушават вследствие на неправилни реакции при избухването на финансови и економически кризи и е, се застрашава архитектурата на ИПС е, и то посредством тези безсмислени критерии от Мастрихт. Проблемът е известен, прави се опит да се противодейства посредством стълб, Европейския стълб за социалните права. Въпросът ми е дали това е достатъчно. На пръв поглед този европейски стъп за социалните права прилича на един великан от детски книжки, но тук става въпрос за показатели, за ам, оценяване на резултатите постигнати в държавите членки. Това не е класическа конструкция на социалните а, права, а, така както е заложено в, в социалната харта. М Съмнявам се дали ще е достатъчно да се осъществи присъединяване към социалната харта. Необходими са допълнителни мерки, за да се стигне до една наистина социална Европа. Тон Ванден Ханделар от е, Европейския парламент. Благодаря, господин е, председателю. Дами и господа, господа, Европейския съюз е, е уникален проект с цел увеличаване на благоденствието и засилване на социалните права водиме в момента същата дискусия, която се води преди 70 години. Трябва не само да назоваваме проблемите. Много от гражданите са изгубили доверието в Европа. Социалното измерение е много важен аспект. на национално и на европейско ниво трябва да се говори за социалното измерение Социалният стълб също трябва да бъде взет предвид до голяма степен. Смятам, че дебатът трябва да доведе до конкретни подобрения, да се покаже, че Европа функционира добре, че може да се постига консенсус и да има съвсем конкретни предложения, които да водят до сезаеми подобрения. Не трябва да се ем, изпада само в политическа полемика и само да се изрежат политическите ни желания, без да се стига до конкретни решения. Ем, рамката е съвсем ясна. Трябва да се вземе предвид ролята и е, многообразието в нашите държави членки. Ситуацията в Германия, Нидерландия, Португалия е съвсем различна. Трябва да се води социален диалог. Ам, години наред се говори за това и не е тема, която може да се изтласка на страна. Освен това, в а, отделните представяния стана ясно, че трябва да се работи за социално сближаване. В същото време трябва да зачитаме рамката, зададена от европейския, ни семе... от европейския семестър и от социално-економическа гледна точка. Необходимо да се вземе предвид и цифровата революция, която тече в Европа в момента. Европейския парламент трябва да, е, да вземе водещата роля в този дебат. Остават още трима души и повече няма да приемам заявки. Още повече трябва да спазим часа на приключване. Така, от Португалия. Благодаря, благодаря ам, е, за това, че е, се почерта ролята на социалния стъп, стълб. Ролята на Европа е много важна. Що се отнася до намаляване на безработицата сред младите хора, има много неравенства между отделните държави членки и те се задълбочават. Също има проблеми с бедността. Необходимо е да работим за решения, които да не са популистски. Говори се много ам, за бежанците, за мигрантите, но ам, в крайна сметка в основите на Европейския съюз е залегнала солидарността. А, аз съм от Португалия, от една страна, която получи финансова подкрепа, страна, която се придържа към правилата. Дефицита ни е в размер на 2,3%. В същото време се опитваме да постигаме целите, но намаляването на дефицита не може да е само цел. Трябва да ам, гледаме напред към бъдещето. Социалната политика трябва да ам, промени посоката си. Имаме нужда от нови инвестиции, имаме нужда от повече справедливост в Европа и да може е, в Европа хората да живеят по-добре. В... Сега говорим за бъдещето на младите хора, но ам, ам, то е изложено на карта. Не трябва да рискуваме. Сега трябва да търсим бързи решения. Е, благодаря, София Рибер от Европейския парламент. Президент, комплиментар Благодаря. Също искам да благодаря на всички колеги, които са представени тук. Благодаря на председателството. А, този дебат не трябва да е чисто идеологически. Той трябва да се провежда на две нива. От една страна говорим за конвергенция на социалните политики. Не трябва да се отдалечаваме от дискусията, свързана с европейската интеграция и а, правомощията. Правомощите, които трябва да се поделят между Европейския съюз и държавите членки. Говори се за равенство на половете, да има равни възможности за всички, да няма безработица. Винаги ги обсъждаме тези неща тук в Европейския парламент, в държавите членки има различни възможности, които се предлагат. В директивата за командироването също се говори за социалното сближаване, но говорим за него без да имаме предвид реалностите в държавите членки. Няма как да функционират нещата. В рамките на европейския семестър се, е, са предвидени показатели, свързани с оценка на нивата на заетостта. Говори се за изготвяне на механизми, чрез които да може да се действа в случай, че показателите имат негативни стойности. Показателите са а, економически показатели. А слаба економика, ам, висока безработица, тези аспекти бяха засегнати. Социалните партньори винаги трябва да бъдат а, включвани на всички нива. Социалните партньори трябва да бъдат включвани в нашите графици. И трябва да има баланс между правомощията на Комисията по заедостта и тази, отговаряща за економиката. Говорим тук не само за нещо, което се разглежда на друга комисия, също и от съвета на ЕКОФИН. Сега двамата последни колеги моля да спазват стриктно времето. Ще се опитам да бъда много кратък. следих внимателно дискусията. Бях тук и миналата година. Боя се, че не си даваме сметка за времената, в които живеем. Много хубави неща се казаха тук, само че не чухме как стигнахме до тук. Как е възможно 20% от европейското население да е в такова положение? Говорим за криза, но не казваме нищо за това как ще я преодолеем. Човечеството и в миналото е преодолявало подобни кризи, но с война. Обеден съм, че никой не иска това ние трябва да поговорим за причината на кризата, а в причината е економическата политика, която беше натрапена на европейците. В нея има два елемента. Тя наказва работниците и второ тя се интересува само от трупането на богатство за малък брой хора. Сега представител на е, партито от Демократика от Италия. Благодаря, господин председател, колеги. Тази сутрин имах възможността да представя някои наблюдения които направихме в италианския парламент. Представихме е, един документ. Ето защо аз ще се привлека вашето внимание върху нещо, което според мен е необходимо. Ясно е, че трябва да вървим в тази посока, особено ние, които вярваме в Европа, искаме Европа на, на хората, трябва да се опитаме да вървим по този път. Много ми се иска тази дискусия, която е положителна. Изразени, са, изразени бяха много позиции в правилната посока и след доклада, който ще излезе от комисията, трябва да има възможност европейските парламенти да вървят по този път. Е, euh, Благодаря. Е, стигаме до момента на е, обобщенията и заключенията. Благодаря на участвалите в дискусията на четиримата оратори за техните изказвания от високо качество. Благодаря и на всички участвали, което ще ни е полезно за бъдещите ни дискусии, бъдещите ни действия. В демокрацията има разминаване, различие, но е хубаво да има и изближаване на мненията. Бих искал да взема повод от това, което каза Пьер Московици вчера по време на заседание на Европейската социално-економическа комитет и нещо, което има връзка с дискусията ни. Без социалното измерение Европейския съюз ще бъде безмислен и е, по повод 60 годишнината от е, договора за Рим е, каза той, че комисията е решена да предложи е, комплект е, моменти, като е, този за конвергенцията, механизъм за е, стабилизация, е, е, за борба за безработицата, е, състоянието на страните от еврозоната, е, ще се ангажира с реформи, за да се укрепи еврозоната. Всичко това са важни елементи от дискусията. Във вашите изказвания, от вашите изказвания става ясно, че сърцевината е социално, европейския социален модел – и той преживява трудности в моменти не само поради кризата и поради е, несъвършените ни политики, недостатъците в една или друга политика, но и е, е, поради е, същностни неща, неравенство в нашето общество, които поставят, които застрашават и влушават перспективата за по-добър живот на нашите граждани утре. Ключът, вероятно, е социалния диалог, както се твърди, засилване, укрепване на социалния диалог и след сключването на, на след, е, важното е след сключването на някакъв договор, социален договор, той да бъде е, преведен в законодателен текст всичко това е важно, за да се засилват инвестициите, качествени инвестиции, инвестиции, които да доведат до създаване на работни места и намаляване на безработицата. След това да видим как политиката на економии, на финансова дисциплина би трябвало да бъде поразчупена, за да се е, наблегне на е, социалния е, аспект. Важно е системата на социална закрила да се адаптира към новата ситуация, Тук е, вече е, е важен и момента за мобилността на е, работниците. В тази връзка трябва да се преработи директивата за командироване на работници, на, за договори за работа в чужбина. В съвместната работа на институциите би трябвало да помогнат на, на, да се върне доверието на гражданите към тях и ще цитирам нещо, което вече бе казано тук в историята на нашата страна и на Европейския съюз никога не се е случвало да се построи, е, създаде економически рай е, без е, социална основа, нито пък обратното. И е, това са два елемента економическата и социалната визия. Те не трябва да се противопоставят една на друга, те трябва да се съчетават, да се съчетаят. Е, като е, обединени от един общ мотив е, добруването на европейските граждани. Благодаря ви. Наистина всичко това, което казахте, ще допринесе за намирането на решения на проблемите, с които се сблъска Европейския съюз. Благодаря. И в крайна сметка, моите е, е, тук ми напомнят от трибуната да благодаря и на преводачите и е, да кажа, че без тях демократичният диалог в европейските институции би бил невъзможен. Благодаря.